протокол на настоящо заседание. Сега, член 216 от правилник. Отговорната комисия е внесла няколко поправки, фактове, приема, прияти от Европейския парламент. Първо, схеми за обещетяване на инвеститорите. Моля да внесете поправките в своите досиета. Второ, регламент на Европейския парламент и съвета за названията на текстилните влакна. Разполагате с поправеното заглавие в своите материали. Според член 216 линея 4, тези поправки ще се смятат за одобрени, ако няма възражение в 48 часов срок от обявяването им. Ако има възражение, ще се проведе гласуване. Поправките също така фигурират и на веб страницата на парламента. С това изчерпвам обявленията на председателя. Преминаваме към обичайния дневен ред за настоящото заседание. Председателският съвет одобри предварителния дневен ред на 7 септември 2011 година съобразно член 317 от правилника.